So, welcome to the afternoon meeting of the Internal Market Consumer Protection. Добре дошли на следобедното заседание на Комисията по вътрешния пазар и на потребителите. В нашата комисия винаги се отнасяме към потребителите поне толкова положително, колкото към доставчиците на стоките и услугите. Ето защото съм нас огромно удоволствие госпожа Юрова отново да е сред нас в нашата комисия. Според а, нас вашите правомощия на първо място включват защитата на потребителите. Още веднъж ви благодаря за присъствието днес сред нас. Добре дошла. Целта на тази среща е да видим напредъка по силна работната програма на работната комисия и новите инициативи, които ще бъдат предприяти, размяна на мнения по висящите законодателни досиета и приоритетите за и протестите до края на годината. Ще дам думата на комисария за встъпително изказване. Може би трябва да отбележа, че редица от нашите членове не, не са тук, защото са на работни посещения или участват в други заседания, но четирите най-големи групи в парламента вече са представени. Ще бъдеш много благодаря за присъствието днес. Госпожа Ярова, Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, благодаря ви за поканата за този структуриран диалог. Може би си спомняте че на изслушването си и на предишната среща с Имко ви обещах да сме в постоянна връзка, не само чрез подобни срещи, но и между тези срещи чрез постоянни консултации. Затова и се радвам на всяка възможност да обменя мнение с вас и да чуя вашето вашата позиция. В рамките на мандата си възнамерявам да бъда гласа на потребителите, но също така и гласа на най-уязвимите, включително и най-уязвимите потребители. Искам да гарантирам, че потребителите имат по-голям по избор, повече защита и преди всичко повече доверие. И такива ще са водещите ни мотиви при всяка една нова законодателна инициатива. Не споделяме вашето мнение, че потребителите трябва да са в сърцевината на всичките ни действия. Със радост мога да заявя, че през последните няколко месеца постигнахме значителен напредък по редица инициативи, които ще доведат до значителни ползи за потребителите. На първо място е проектът за енергийния съюз, представен от Европейската комисия на 21 февруари. Потребителите са в сърцевината на това предложение, защото те искаме те да им бъдат покодетелствани от енергийният преход, чрез намаляване на цените на енергията за тях и чрез гарантиране на необходимото равнище на сигурност за тях. Заедно с колегата Сесилия Малмстрем, ще защитавам интересите на потребителите в преговорите с трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Трябва да договорим на споразумение, което да отговаря на нуждите и е, притесненията на потребителите. Но подобно споразумение може да доведе до намаляване на цените и увеличаване използва за тях, както гарантиране на по-висока безопасност. Много е ключов въпрос е овластяването на потребителите като ключова заинтересована страна в цифровият пазар и това е за приоритетите и на вашата комисия. Ще лансираме стратегията за цифровия пазар след няколко седмици. Още едната седмица започваме с дебат за насоки в колегиума на комисията ще се възможи някои основни принципи в стратегията от от защита на потребителите до защита на личните данни, защита на данните в изчислената в облак. В частност трябва да се защитят потребителите при а, онлайн покупки. По този начин цифровия пазар ще се превърне в истинска движеща сила за економически растеж и замък на работни места в Европейския съюз. През 2014 година едва 15% от потребителите в а, Европейския съюз са закупували продукти от други държави, членки от Европейския съюз, при положение, че общо 44% са купували в своята държава и 5%, от от европейските предприятия се занимават с онлайн трансгранична търговия, така че очевидно трябва да се постигне напред в това отношение. В момента няма достатъчно защита на потребителите при небалансираните договори за онлайн търговия. Много често тези договори прехвърлят целият риск към потребителите. Няма, освен това, европейско законодателство по отношение на фалшивите или злоупотребите с стоки в, в, в в електронната търговия. Някои национални законодателства започват, някои, не, някои държави членки започват да работят национално законодателство в това отношение, защото трябва да действаме на европейско равнище, преди да се озовем с 28 различни законодателни рамки. Аз съм готова да разгледам различни варианти. Искаме да, да, да дадем пълен достъп на потребателите до цифровия пазар, без да налагаме излишно бреме за предприятията. А говорки за предприятия, трябва да отбележим, че малките и средни предприятия често са жертва на подвеждащи маркетингови методи, особено при трансграничните транзакции. Директивата от 2006 година за маркетинг в рекламни практики не е достатъчно ясна. Ето защо Европейската комисия предложи преразглеждане на директивата миналата година, но за, за нещастие разглеждането на тази инициатива беше забавена заради европейските избори. Ние искаме да гарантираме правна сигурност и да гарантираме, че МСП са по-добре защитени от а, нелоялни маркетингови практики и да сложим край на някой вид откровенно подвеждащи практики. На втория етап искаме да засилим трансграничното сътрудничество. Политиката защита на потребителите обаче не се ограничава само до изготвяне на законодателство. Тя се свързва и с проектното прилагане, например, разглеждането на спорове. Преди две седмици колегите ми предложиха при модел за онлайн платформа за разрешаване на спорове и с радост мога да ви заявя, че тестовете на тази платформа са преминали успешно. Имало е 20 участници и в случай на интерес от ваша страна може да повторим тази презентация с участие на други членове парламента. През от януари 2016 година дата, когато заработи, тази платформа ще промени отношенията между потребителите и онлайн доставчите на услуги и стоки. Тази платформа ще помогне както за увеличаване на доверието страна на потребителите, така и за подобряване на условията, по които работят търговските оператори при онлайн търговията. Благодарна съм ви за положените усилия и бих искала да благодаря в частност докладчик госпожа Конин Ланке, докладчицата в Сянга и разбира се председателката госпожа Форд, както и латвийското председателство. Разчитам на, постоян, на постоянната ви подкрепа по време на преговорите в съвета, за да постигнем споразумение през едните няколко месеца. Дами и господа, по време на мандата си бих искала да се съсредоточа върху прилагането на практика на нашето законодателство за защита на потребителите. Сътрудничеството в тази област между държавите членки е от ключово значение и трябва да адаптираме този, това сътрудничество към, електрон, към електронните пазари. В момента изучаваме добрите възможности да подобрим възможностите, които разполагат държавите и членки за санкциониране на онлайн нарушителите. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, Ясно си давам сметка, че идният месец ще се отбележи 40 годишнината от приемането на първото законодателство за защита на потребителите. Законодателното положение на Европейската комисия от 14 април 1975 година за първи път определя някои основни правила. Правото на защита на здравето, правото на защита на економическите интереси, правото на успорване, право на образование и право на представителство през в течение на години, стъпка по стъпка, напредваме за постигането на тези основни права, както чрез основните договори, така и чрез отделните законодателни актове, които поставят акцент върху законодателството в на потребителите. Тази 40 този 40 годишен юбилей е добра възможност да си поставим приоритети за бъдещето и аз бих искала да разработим един амбициозен план, който да отговаря на нуждите се на 21 век и вашата подкрепа е от съществено значение. Бих искала да продължим тясното си сътрудничество при написването на следващата глава от тази история. И също толкова важно за мен е да продължаваме с активната комуникация за постиженията си. Ще имаме редица такива възможности тази година, като например срещата на върха на потребителите през месец юни, на която ще се обсъдят политиките за защита на потребителите за бъдеще. И разбира се, ще обсъдим всички тези въпроси днес след няколко секунди. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much for covering so many different issues. I'm going to take... Благодаря ви за това, че покрихте толкова много области за такова кратко време. Не всички координатори са тук, но нека да чуем тези от тях, които са тук. Олга от името на социалистите и демократите ще вземе думата. Също предполагам, че вие ще говорите от името на Андреас който е заместник координатор. Роза Тюн. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте тук сред нас и за това, че ни представихте вашата работа. Изключително важно портфолио имате и много хора в тази зала ще се радват на всеки един от успехите ви. Първото нещо, което исках да кажа е следното. Много е важно регулаторната рамка за закрила на потребителите да се адаптира към вътрешния пазар, без значение дали е цифров или физически. борим се, за да може всеки да разбере, че този пазар не може да бъде разделен. Това е важно за потребителя. Без значение дали потребителя е в физическата реалност или в цифровата реалност, той трябва да се ползва от същата степен на закрила. Казахте, че това ще бъде 40-та годишнина от регламента за закрилата на потребителите. Така ли казахте? 40-та годишнина, която ще празнуваме заедно. Говорихте и за нашия успех, но аз мисля, че е, нашите институции е, като че ли не се справят добре с комуникацията и тук в парламента и в Европейската комисия. Тук не говорим за постижения, а за права на потребителя. Разбира се, че има някакви постижения, но политиката на комуникация в нашите институции трябва да бъде подобрена. И аз искрено се надявам, че вие ще бъдете сред тези, които ще отидат отвъд Брюксел и ще съобщат по правилния начин правата на потребителите. Това е важно за предприятията, за економиката. Ако потребителите ни не познават правата си, те не могат да се доверяват на бизнеса и бизнеса съответно не може да има печалби от потребители, които не му се доверяват. Потребителите се нуждаят от добре функциониращ бизнес с ясни правила и за всичко това разчитат на вас. Във връзка с онлайн решаването на спорове, имахме една отлична презентация тук, тук малко депутати присъстваха обаче и това, че вие упоменахте въпрос пред нас, показва, че се нуждаем от конкретни решения за потребителите, тъй като това ще засили вътрешния пазар, в този случай цифровия вътрешен пазар. Има едно нещо, което може да бъде подобрено. И аз внимателно следя а, темата. Наистина, отлична презентация а, имахме тук, а, а именно. Ам... превода на съответните езици на интернет сайта. Когато обсъждахме нещата с производителите, производители от различни държави, когато ги питахме, чувстват ли се дискриминирани с оглед на пазарите в другите държави членки, ние осъзнахме, че в Европейската комисия не се разглежда въпрос от гледна точка на потребителите. Говори се, че има дискриминация спрямо някои продукти в една или друга държава членка. Но никой не забелязва, че същото се отнася и до търсачките в интернет. От гледна точка на потребителите ни очакват големи предизвикателства, защото потребителите не могат да имат достъп до тези продукти липсата и на съвместно търговско право също е проблем. Това е огромен проблем за потребителите. Те така не могат да се възползват изцяло от вътрешния пазар. И това не засяга само цифровия вътрешен пазар, но и реалния такъв. В Польша, например, аз не мога да гледам едно предаване, което мога да гледам тук в, Пош, в Брюксел. Така че мисля, че е време да се сложи край на подобна дискриминация на пазара. Благодаря. Благодаря ви. Олга има думата сега. То privilegium, че вас мога именем социалисту. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да се възползвам от тази възможност, за да поздравя с добре дошла госпожа комисаря и ще се изкажа на родния ми език, който е и ваш. Бих искала да ви благодаря за трите приоритета, които очертахте. Сигурност, доверие и правна сигурност за потребителите. Аз бих... Исках да ви задам четири въпроса, но в крайна сметка реших да ви задам два. Един от въпросите всъщност беше повдигнат от госпожа Тун, а именно дискриминацията на потребителите в зависимост от техния происход или от тяхното местонахождение. Как бихме могли да избегнем подобни ситуации? Смятам, че този тип проблеми ще съществуват и за в бъдеще при положение, че имаме действащо законодателство, което забранява дискриминацията. На практика обаче излиза, че сме много далеч от а, а, действителността. Потребителите трябва да бъдат в центъра на нашето внимание – Като се насочим към потребителите, осъзнаваме е, предизвикателствата, които стоят и пред тях, различни продукти на различни цени и така нататък. Вие, госпожо комисар, упоменахте също така и доверието. Смятате ли, че потреблението на потребителите в момента свидетелства за липса на доверие във вътрешния пазар? Е, вие как възнамерявате да се справите с тази тенденция? Ние, в социалистите и демократите, бихме искали да има реформа а, относно колективните жалби на национално европейско равнище. Комисията излезе с препоръки преди време, в които предлагаше да се оцени ефективността на доброволческия подход. Може ли да ни кажете колко държави членки са въвели подобни колективни жалби. Бихте ли могли да ни кажете също така дали тези препоръки могат да поженат успех или не? И ако не, какво възнамерявате да правите? Ще излезете ли с ново законодателство в това отношение? Благодаря. I'm going to go, go through all the groups in one round. Ще дам думата на всички групи, след което ще ви дам думата за отговор. Сега господин Далтън от Тайкаре. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо комисар. Хубаво е, че говорите за ползите на ТПТ и за потребителите. Мисля, че това е послание, което трябва да отправим към обществеността, тъй като то като че ли се загуби в общата дискусия. А, говорим за закрила на потребителите избора на потребителите, начална линия в това споразумение. Аз имам един конкретен въпрос във връзка с регламента за безопасността на продуктите. Сега Европейската комисия извършва по смисъла на член 7 задължителна оценка на държавата на происход на съответните продукти. Може ли да ни кажете малко повече за тази оценка? По отношение на цифровия единен пазар, мисля, че новото ДДС затрудни допълнително бизнеса и продажбите и по мое мнение ние трябва да внимаваме да не подкопаваме цифровия пазар, като правим някакви промени в други отношения. И на следващо място ще наруша малко протокола, защото ще повторя казаното от координаторите от другите групи. Но наистина има проблем с условията за издаване на лиценз. Когато хората купуват цифрови продукти, те всъщност не знаят, че не винаги ще могат да ги използват, когато излязат извън съответната държава. И а, това е проблем, който трябва да решим, защото ако не го решим, просто насърчаваме пиратството. Ако не можете законосъобразно да получите нещо в другата държава членка, ще го получите незаконосъобразно. Ако а, сте получили нещо незаконосъобразно, по-добре е да ви дадем възможност да го получите легално. Нуждаем се от а, рамка в Европейския съюз, която да дава на хората това, което желаят. И въпросът за лицензите е тясно свързан с този проблем. Потребителите просто трябва да осъзнават какви са, а, какъв е обхвата на съответния лиценз. Вие виждате ли някаква възможност да поговорите с производителите и да обсъдите въпроса за лицензите, евентуално да помислите за промяна. Благодаря. So, Dita Sharansova from the Liberal Дита Харансова от Либералите. Благодаря а, на комисаря за уводните думи. Вие засегнахте много теми. Както може би видяхте от коментарите на преждеговорившите, има няколко любими теми за нашата комисия, именно ТПТИ и цифровия единен пазар. Имахме интересна дискусия за ТПТИ тази сутрин. В момента работим по становище и доклад за трансатлантическото споразумение и аз мога само да се съглася с казаното от вас – по отношение на значението на това споразумение за потребителите. Посланието на нашата комисия ще бъде именно в този дух. По единният цифров пазар, то е предизвикателство както за комисията, така и за парламента. Смятам, че вие като комисар, компетентен по закрилата на потребителите, трябва да се борите за защитата на стратегията в това отношение. Аз имам един въпрос, свързан с единия цифров пазар, а именно третата економика. Днес все повече и повече потребители използват интернет, за да запазват своите почивки. И знаем, че в някои случаи тези онлайн услуги заменят традиционните услуги, които се предлагат на пазара. Бихте ли казали нещо повече в това отношение и как смятате, че потребителите се вписват в този нов модел? Благодаря. Денис Де Йонг. Благодаря, Вики. Благодаря и на госпожа комисаря за това, че е сред нас. Благодаря и за изключително ясните уводни думи. Аз имам четири конкретни въпроса. Първо, вие упоменахте енергийния съюз. Трябва да кажа, че аз като потребител обичам често да сравнявам различните рекомпании. И смятам, че услугите, които те предлагат, стават все по-сложни. Изключително трудно е за потребителите да вземат информирано решение по отношение на схема на компания, към която да се обвържат. Затова ми се иска комисията да опрости методите за потребителите, за да може да ги насърчи те да сключват съответните договори с енергийни компании, които са най-изгодни. Следващия ми въпрос е свързан с ТПТИ. Вие, като отговаряща за правосъдието, трябва да знаете, че Европейския съд придава голямо значение на европейския правен ред – това е изложено в становището на Европейския съд за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за човешките права. Бих искал да попитам как ще се отрази това на ТПТИ. Ако вземете предвид решението на Европейския съд за директивата за потребителите, тогава ще видите, че това може би води до промяна на правилата за в бъдеще. Това може да се отрази отрицателно на инвестициите. това може да се отрази на механизма за решаване на спорове. В крайна сметка Европейския съд може да бъде заобиколен, но защото може да се излезе със становище в рамките на арбитража и да се заобиколи Европейския съд. А това е европейската правна норма. Как виждате европейската правна норма и механизма за решаване на спорове между държави и инвеститори. На следващо място, много от колегите говориха за цифровия пазар. Това е изключително важна тема. Във Франция, например, може да имате име на домейн .fr, само ако сте установени като компания във Франция. Което означава, че ако вие като потребител пуснете в Google дадена компания, ако сте във Франция, тази компания може да не излезе на първо място, защото първите резултати, които виждате, са тези, които са най-близко до мястото, където се намирате. Как а, а, смятате да уредите въпроса за компании, които не са установени в Франция, например, но искат да правят бизнес там? И на следващо място подвеждащите рекламни практики. Чудесно е, че искате да се занимаете с този въпрос. Още по време на изслушването вие ни обещахте, че ще предприемете нещо, така че за мен е удоволствие да видя, че започвате да го правите. Една препоръка мисля, че а, правилата са едно нещо а, и много трудно а, компаниите а, могат да ги, а, изпо, да ги тълкуват. Затова в Холандия, например, има един Деск, който помага на компаниите а, при затруднение. Но имаме също така и мрежа Ако създадем мрежа от такива хелп дескове навсякъде, бихме могли да получим надлежна информация за действителната дейност на компаниите и техните подвеждащи понякога практики. Затова в законодателната част на своето предложение бихте ли могли да засилите и този момент? Благодаря. I, I don't think we can expect the Commissioner to answer every не мисля, че може да очакваме е, комисаря да отговори на всички въпроси. Някои от вас зададоха 4-5 въпроса, но комисаря ще се опита да го направи, след което ще чуем следващите въпроси. Заповядайте. Божо комисар. А, що мога да говоря чешки, ще ще говоря чешки, това е крайна сметка родния ми език. И може би ще бъда и по-ясна, когато използвам родния си език. Благодаря ви за много за идеите. Наистина, може би няма да мога да отговоря на всички е, въпроси. Сега като политик, по принцип, трябва да отговоря само на тези, на които искам да отговоря. Като цяло политиците се опитват да е, прескочат някои въпроси, но аз ще се опитам да бъда е, точна и да отговоря на всички въпроси. Първо на въпроса на госпожа на Чун, комуникацията. Е, това е моето хоби до известна степен и моите сътрудници знаят това. Бихме искали потребителите да бъдат информирани и да могат да направят избор на основа на а, познанията си. Т.е. да бъдат добре информирани, техният избор да бъде информиран. Мога, мога да ви дам един пример с нещо, което се случи днес. Както казах, искаме да пред, предприемеме мерки срещу 31 измамни практики, които а, са констатирани най- на онлайн. И, и най-вече да защитем най-уязвимите, възрастните хора, децата и онези, които не винаги разбират същността на дадена транс, транс, транзакция. И затова наистина трябва да работиме много ам, последователно за разрешаване на тези проблеми. През януари ще е, започне да функционира онлайн платформата за разрешаване на спорове. Знаете, че съществува една онлайн платформа и от януари нататък ще съществува, както казах, ODR или решаване на спорове онлайн. Хубаво е хората да знаят още през декември, когато правят коледните си покъпки, че подобно спор, е, подобен механизъм ще съществува, най-вероятно ще имаме е, някакви проблеми в самото начало, но при всички случаи е, тази платформа ще бъде на лице и ще започне да функционира от януари. Колкото до преводите, има съществува система или машин, машинен превод на 23 езика, но, както знаете, машината не винаги извършва точния превод между някои двойки езици, просто не се получава. Така че ще трябва да ще трябва да се работи по софтуера и по качеството на е, машинния превод и може би наистина ще трябва да се обърнем и да, е, да помолиме преводачите, живите хора преводачи да е, помагат и в крайна сметка може би наистина превода ще бъде извършен от преводачи. Но при всички случаи всички езици са включени в тази платформа и ще има много кампании за осведомяване на широката общественост за съществуването на тези механизми. Сега да видим кой беше следващият въпрос. Става дума за избора браузърите, търсачките. Да, наистина навлизаме в един, една нова ера на единия цифров пазар и е необходимо е ново законодателство, което да включва цялото цифрово ново съдържание. Три са държавите членки, които имат а, а, наистина едно а, широко и покриващо а, всички проблеми а, законодателство и бихме искали обаче да има хармонизиране на законодателството в целия Европейски съюз. А, защото не, а, раз, и естествено а, Потребителите трябва да са информирани за съдържанието на е, покупката, на цифровата покупка е, или на лиценза. Т.е. нещата не са много ясни. Хората трябва да знаят, потребителите трябва да знаят е, какво получават срещу заплащане на дадено съдържание или услуга. Участвала съм в редица заседание, където бяха обсъждани проблемите, повдигнати от госпожа Дита Чахарансова относно е, електронните е, онлайн покупките с електронно съдържание – имаме известни раз... имаме известни резултати, обаче с а, материални а, продукти. А, работя в тесно сътрудничество с а, комисар Ансоп, който е отговорен за цифровия дневен ред, така че обсъждаме проблемите свързани с правата на потребителите и правото на избор в интернет. След като оттеглиме закона за общоевропейските покупки, ще трябва е, да е, внесеме ново предложение, за да постигнем правна е, сигурност, за да възвърнем доверието на потребителите в, в електронната търговия и същевременно да позволиме раз... развитието на тази търговия, но наистина трябва да се намери едно един среден път, едно равновесие между интересите на едните и на другите. Госпожа Пянковска спомена за за необходимостта от правила и мерки а, които трябва да се прилагат при електронните покупки, за да а, може потребителят а, да бъде сигурен, да има доверие в, а, а, при извършването на покупката, защото в крайна сметка потребителят не е юрист, а същевременно иска да знае каква е същността нещата така че той би бил е, много по-спокоен, ако едни и същи правила, едни и същи закони е, се прилагат в целият Европейски съюз. Т.е. целта е да хармонизираме е, законодателството и да има наистина една хармонизация, която да гарантира едно минимално равнище на защита на потребителите. Като по този като по този начин ще подсилим доверието, защото в противен случай потребителите няма да имат доверие. Прават, защитата на правата на потребителите онлайн и офлайн трябва да бъдат съпоставими. Работейки по законодателство в областта на електронната търговия предвиждаме, мислиме е, за някои е, така наречените дигитални договори. В момента 60% от е, договорите между потребители и предоставящите услуга или, или стока се покриват е, от е, законодателството на щата Калифорния. Това означава, че 60% от покупките се извършват е, съгласно разпоредбите на американското право. Т.е. 60% от покупките всъщност идват от Съединените щати. Така че ни, ние като че ли някак си така свикваме с това, но трябва да раз, преразгледаме правилата и, и трябва да, да, въве, да въведеме е, европейски правила, които обаче да отговарят е, на очакванията на потребителите. На след... Другата седмица ще обсъдиме тези проблеми е, в, в комисията и аз ще направя предложения, свързани с нов вид електронни договори за покупки онлайн. И до 6 месеца ще трябва да излеземе с конкретно предложение. Колкото до договора ТПТИ, ето, няко, няколко думи за колективните искове за обещетение. Ня, няколко държави членки са са а, приели в а, законодателството си мерки, които а, са свързани с а, колективните искове за обещатение. През май 2017 ще приключи прегледа на а, различните законодателни а, системи и ако е, няма задоволителни резултати и отговори от страни на държавите членки, ще излезем с ново законодателство а, е, в тази област. Сега, а, е, договора за търговия и инвестиции с Съединените щати обсъждахме а, отделни елементи на този договор с комисара Уилс, Сесилия Уилстром през, през февруари. Аз повдигнах някои проблеми, свързани с защитата на потребителите и по-специално правото да се регулира създаването на арбитражни е, съдилища а, и алтер, альтернативни начини за разрешаване на спорове и обжалване на тези решения. Все още обаче европейските с съдилища ще а, излизат с решения при решаване на, в тези производства, то ще се прилага европейското право. А, госпожа Шарансова зададе въпрос, свързан с лицензиите. Наистина това е проблем. Изправени сме пред, големи, пред, пред голямо предизвикателство. Необходимо е да се разбере необходимо ли е всъщност ново законодателство. Ако има нужда от защита, то кого трябва да защитаваме в този случай? Е, защото потребителите, които из, използват, да речем, услугите на ам, таксите Хюва или други, в крайна сметка знаят, че там защита няма. Тоест, те, е, те са те осъзнават рисковете В крайна сметка цифровата революция доведе до една нова потребителска култура и ново потреб... потребленческо поведение. Така че позволете ми да се върна малко назад или да се отклона от казаното до тук, едно време, когато е, хората навлизаха в е, интернет и започнаха да използват е, социалните мрежи, Со, со, социолозите казаха, че това ще бъде всъщност рупора на е, мълчаливото мнозинство. Е, така че нещата наистина напредват. В момента потребителите като че ли е, поемат економиката в свои ръце, използвайки е, цифровите връзки за да резервират къщи, пакети, за вакансии, курорт, пътувания. Така че А, при всички случаи а, ние трябва да, да внимаваме, защото нашите действия, а, законодателството, което а, ще създадем и ще прилагаме, не трябва в никакъв случай да бъде пречка за спонтанното поведение на потребителите и за разширяване на спектъра на услуги и изделия. Нека, да, нека все пак е, не забравяме какво регулираме, за какво регулираме, защото навлизаме наистина в едни нови области, доста непознати до сега. Благодаря. Сега следващите са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 Да, вашето изложение беше много изчерпателно. но Отговорихте на голяма част от е, въпросите ми. Много ви благодаря за ангажимента поет е, за по-големият, е, по-добър избор и по-висока защита на потребителите. Знаете, че електронната търговия се развива много по-бурно на национално равнище. Има много сериозен проблем в търговията трансграничната електронна търговия. Чудите, е, че имаме нужда от простяване на правилата, за да насърчим сигурността. Какво обаче предвиждате при разглеждане директивата на потребителите, създаването на специфични правила, които да се прилагат за потребителите, пазаруващи онлайн, различни договори? В такъв случай има проблеми с неутралитета Така че действително бих искала да знам какво точно имате предвид. Радвам се, че възнамерявате да се съсредоточите върху пълното прилагане на директивата за защита на потребителите, което за нещастие не е довела до пълната хармонизация, към която много от нас се стремят. Радвам също така, че отново възнамерявате да поставите за обсъждане въпроса за директивата за подвеждаща реклама. Това отново е тема, като засяга и защитата на потребителите. И се питам, възнемарявате ли също така да, да разгледате въпроса за агресивната и прекалено навлизаща в, в личното пространство реклама, насочена към децата, тъй като те са особено на уязвия грума. Също въпрос е свързан с роуминга. Знаете, че има сериозно разминаване с а, съвета кога да се забранят роуминг таксите, дали да имат таван за тях, как ще се плащат за инфраструктурата, опасностите, свързани с подобни практики. Някои потребители се притесняват, че ще има увеличаване на цените за всички потребители. Какво точно се обсъжда в момента? Споменахте и регламента за защита на личните данни. Тук отново има проблеми с съвета по графика за работа. Не знам какъв, какъв момента, какво е положението с преговорите в момента твърдите, че е, поемате ангажимент за да намиране на по-добро равновесие между защитата на личните данни и достъпа до малките и средни предприятия и да се вземе в по-голяма степен предвид техните нужди, т.е. че трябва да се насърчава сигурно за бъдеще и да не се възпрепятства иновациите. И нека споменахте и равенството на половето, което също е обхванато в вашите правомощия. Възнамерявате ли да направите нещо на европейско равнище, за да се насръчи достъпа на жени до предприемачеството и в частност до отрасла на услугите? приключивайки председателката. Искам само да подчертая че в момента има 9 жени и 5 мъже от присъстващите членове на нашата комисия тук. Но това е защото ние взимаме по-активно участие, въпреки че колегите мъже, които присъстват, участват много активно. <laughs> Госпожа Калпелч. Благодаря ви. Бих искала да приветствам с добре дошла госпожа комисаря за днешното ни разискване. Действително темите са много важни. Бих искала да се върна на въпроса на госпожа Тун отново, за вътрешния пазар и търговията. Знаем, че има все по-голям избор, все повече доставчици, които има своите ползи, но има и своите Неудобства от правна гледна точка, проблеми свързани с защитата на потребителите и т.н. Въпросът ми е следният. Можете ли да уточните върху кои действия в областта на защита на потребителите бихте искали да се съсредоточите в рамките на цифровия пазар? И в миналото се, се е споменала тази идея. Бих искала да чуя конкретно какви са областите. Втори въпрос. Възнамерявате ли да работите в сътрудничество с господин Йотингер по това ново законодателство, за да гарантирате, че това ново законодателство ще бъде в интерес на потребителите. Такъв ще бъде подхода ви или възнамерявате да започнете на независима законодателна процедура по политиката на на потребителите. След като чуха на Мари, бих искал да ви задам още един въпрос. се предостави необходимата информация на потребителите за законодателството за тяхната защита. Имате ли подобни инициативи за увеличаване на доверието сред потребителите, за да се гарантира също така и по-голяма правна сигурност и евентуално един орган, който да се занимава с всички тези въпроси? Госпожа Харанзова, благодаря ви, госпожа председател. Е, извинете, госпожа Шелдемозе. Благодаря Винаги се стремите да поддържате диалога с комисията. Не, всъщност сме засегнали въпроса за безопасността на продуктите днес, мога да си го обясня с факта, че вие отскоро сте в комисията, но споменахте въпроса за програмата за цифровизация и бих искала да се възползвам от тази възможност да ви попитам дали се задава въпрос, задава се въпроса за безопасността на продуктите и дали част от отговорно може да бъде по цифров път, т.е. да се обмисли някакъв а, цифрово позначение, което би могло да намали разходите за предприятията. Така, например, ако може да се сканира етикетът на опаковката, за да може потребителя да се увери дали съдържанието на тази опаковка отговаря на изискването за безопасност. Да се върнем на ТПТ и обсъждаме това споразумение, но е факт, че тези преговори са свързани с, с преговорите за страната по происход. В споразумението СЕТА с Канада също се обсъжда този въпрос и то е свързано в някаква степен с преговорите за ТПТИ. Люси Андерсън. Люси Андерсън. Госпожо комисар, въпросът ми е за достъпа до правосъдие. Радвам се, че се постига напредък по колективните искове, но очевидно ние сме в позиция, в която на практика се гарантира правото за достъп до правосъдие от член 47 на Харта основните права и в частност в, в, по отношение на потребителите. Вие през месец януар отговорихте нас въпрос и заявихте, че ще направите поручване за процесуалните аспекти и за това дали правата на потребителите се, се, се защитават съгласно изискванията на Европейската правата на човека. Въпросът ми е, имате ли някакъв, някаква идея за графика, защото много често получавам оплаквания от господаватели, които не могат да получите елементарен достъп до правосъдие в качеството си на потребители. Смятате ли, че е необходима цялостен преглед на прилагането на правата на потребителите, да разберем какви са проблемите? А, разбирам също така, че продължавате да работите по прилагане на цялостният табло за показателите в областта на правосъдието, но за неща си някои държави членки не предоставят данни за изготвянето на това, тази сравнителна таблица, като Обединеното кралство, например. И накрая, наясно сте с кампанията Keep Me Posted. Това не е кампания, която е, е Насочен срещу цифровият напредък, но просто насръчава възможността на най-уязвимите потребители в Европейския съюз да продължават да имат достъп до необходимата информация по, път, по традиционните пътища, не по електронен път. Благодаря ви, госпожо комисар. Ще се спра на три въпроса. Първият е европейското право на продажбите. Действително много въпроси се повдигат относно предложението, което ще направи Европейската комисия. Питам се дали сега може да отговорите на няколко въпроса. На първо място приложеното поле на това предложение, дали то ще засяга само онлайн търговията или всички права на потребителите, независимо какъв, под каква форма са. Тъй като се питаме каква е идеята да има различна, различни разпоредби за потребителите само за онлайн търговията Въпрос ми също така каква целта ви да има 29-ти режим на европейско равнище, да има пълна хармонизация или минимална хармонизация но която надхвърля на разправите на спящите директива за защита на потребителите и в такъв случай какъв принцип ще се прилага? Как ще се гарантира, че има онлайн транзакция? Как ще се прилага мястото, в което е базирана предприятието или място, където живее потребителите и нататък? Също въпрос е свързан с културните продукти. Достъпът до културни изделия много вълнува целият парламент, не само нашата комисия. Бих искала да ви обърна внимание на факта, че често се, че се приписват на въпроси, свързани с авторските права, въпроси, които са свързани с други елементи, като, например, достъп, трансграничен достъп до културни изделия, които, например, са свързани с лицензите. Тъй като правото да натиснеш с мишката някъде и да имаш достъп до своето изделие не е авторско право. Така че, е, може би трябва да разгледаме после от чисто економическа гледна точка, защото европейските лицензии вече съществуват, но много предприятия просто нямат економически интерес да се здобият с такъв европейски лиценз. ние в Европейския парламент бихме искали да се насърчава прехвалемостта на правата, както спомена и колегата от Бенето кралство, като този въпрос, разбира се, не засяга въпроса за териториалността. И последният ми въпрос. Виждате, че се увеличава ролята на американските е, интернет посредници, особено в аферията на културните изделия. В момента те всъщност е, са основните печеливши, като много малка част от печалбите всъщност достигат до а, е, авторите на културните изделия. Така че възнамерявате ли да преразгледате директивата за електронната търговия, за да може а, да се ограничи начинът по който тези посредници могат да взимат част от печалбите на авторите? Благодаря ви. Паскал Рамон има думата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Повторно на един от първите въпроси заявихте, че ще се опитате да отговорите по възможно най-ясен начин на отговорите, а не да ги заобикаляте. Аз имам един малък въпрос, един дребен въпрос, който съм задавал нееднократно и до сега не съм получавал отговор. За вас, защитата на потребителите, нещо положително ли? Ако ви попитам по този начин, ще ми отговорите да. Ако ви попитам до каква степен трябва да защитавам потребителите в рамките на ТПТИ, ще ми отговорите да, трябва да има защита, трябва да защитаваме потребителите. Такава е целта на всички, които проявяват интерес към преговори от ДПТИ. При след това, ако погледнем споразумението СЕТА и споразуменията за происход на стоките, само около 140 от общо 4000 са включени в сета. И така показвам, казвам, от, 100, от 1500 общи подобни указания света на происхода. Едва 150, 150 и няколко са включени в сета. Как ще го обясните това на европейските потребители? Как ще гарантирате, че това няма да се повтори отново в рамките на ТПТИ? Thank you. Благодаря ви. Я ще задам няколко въпроса съвсем набързо. виждате, че членовете на нашата комисия много държат гласът на потребителите да не остава нечут в Европейски парламент. Ние също така държим и на доброто функциониране на вътрешния пазар, за да могат потребителите и предприятията да се възползват от възможността за търговска дейност и всичките 28 държави членки. Пак казвам, за нас е важно гласът на потребителите да не остане нечут трябва да гарантираме, че потребителите не се ползват с по-ниска защита на европейския пазар, отколкото национално равнище и на цифрови пазар в сравнение с а, традиционните пазари. Така че първият ми въпрос е, ще гарантирате ли, че ще ни помогнете да няма разлики в равнището на защита на потребителите между цифровия свят и реалния свят? И също така, че при е, сключването на споразумение няма да има намаляващи на потребителите, като доверието на потребителите е от съществено значение. Бихте ни също така ни уверили, че в рамките на самата Европейска комисия гласът на потребителите все още продължава да играе водещата роля. Ние ще ви подкрепим. Моля ви и вие да ни подкрепите нашият глас, гласът на нашата парламентарна комисия да се чува при изготвянето на всички тези платни проекти, за да гарантираме, че във всеки един момент защитата на потребителите играе водеща роля защита на потребителите в цифровия свят, давам си сметка, че по даден вид цифрови услуги и изделия в момента потребителите нямат никакви права. Проблема с настоящата предложение обаче е, че много заинтересовани страни, включително и организациите на потребителите, не смятат, че тези разпоредби ще защитават потребителите. Знам, че ни отне много че ни отнеха доста години за да постигна споразумение на първия етап. Затова смятам, че е безсмислено да преминаваме отново през същата тази дълга процедура. Така че въпросът ми е какво се намерявате да ускорите процедурата и да видим дали изобщо не трябва едно ново основно законодателство, но според мен идеята за стандартните договори не е чак толкова лоша. По отношение на ТПТИ споменахте е, е, извънсъдебното разрешаване на спорове на равнище държава инвеститори. Може ли да гарантирате какви точно ще са разпоредбите? Защото в момента се твърди, че арбитражът винаги се случва при затворени врати. Не бива да е така. Арбитражът трябва да е прозрачна процедура и потребителите и предприятията трябва да са наясно с този факт може би един малко по-чувствителен въпрос. Ние искаме не само по-добро законодателство, но и по-добро прилагане на законодателството и бихме искали част от нашата комисия да се скълточи върху този въпрос. Така че, може би, членовете на вашия екип, специалистите от комисията, могат да докладват за това как се прилагат някои нови идеи, например онлайн, механизъм за онлайн разрешаване на спорове. Как ще гарантирате по-добро прилагане. И то не само вие самата, но може ли да гарантирате, че и специалистите от вашия екип ще а, са готови да водят диалог с нас за по-доброто прилагане на това законодателство? Давам ви думата за около 10 минути. Děkuji, děkuji pěkně. Já nejdřív začnu od eh, reakcí na to, co... Благодаря ви. Бих искала да започна от последния въпрос, който ми зададе госпожа Форд. Политиката за закрила на потребителите включва основно доверието на потребителите. Каквото и да правим, трябва да сме сигурни, че ще получим резултати. Не можем просто да създаваме законодателство, просто за самата идея да творим. Не, така или иначе, вече има достатъчно законодателство в това отношение. В случая трябва да се постави акцента върху прилагането на вече съществуващото законодателство. Разбира се, не изключваме и създаването на ново законодателство, но преди да направим законодателно предложение, трябва да помислим върху поведението на потребителите и евентуалните други решения. В крайна сметка, Световната търговска организация а, задава някои правила и стандарти за пазарите. Ето защо ние бихме искали да създадем законодателство, което да почива на добрите практики и което да не възпрепятства растежа. Най-вече по отношение на цифровия пазар. Закрилата на потребителите а, трябва да бъде включена във всички останали политики. В генералната дирекция, в която работих преди, поставяхме акцента най-вече на упростяването, рационализирането. Там си казвахме, че нито един законодателен акт няма да обегне от окото на потребителя – господин Шевчович, в чието ресурс е енергийния съюз, може да бъде един много добър пример за комисар, който действа в интерес на потребителите. Директивата за правата на потребителите. Както знаете, трябва да се направи преглед на действащото законодателство. Това ще бъде извършено следващата година. Хармонизираните принципи за продажбите онлайн също могат да бъдат обект на преразглеждане. В това отношение има някои основни правила и принципи, във връзка с преддоговорните отношения и информацията, която трябва да се предостави преди изключването на съответния договор. Но липсва законодателство в областта на а, обжалванията. Т.е. как се уреждат случаите, в които някой не е удовлетворен от договора. Затова в рамките на единния цифров пазар бихме могли да направим ново законодателно предложение. Това е в рамките на прегледа на действащото законодателство, което ще се извърши през 2016 година. Просто се опитваме да запълним пропуските. Дами и господа, аз наистина е, очаквам да чуя съветите ви, но е, всички знаете колко време отнема цялата процедура. Може да мине доста време преди да се стигне до някакво решение. Винаги е на лице риск, ако се започне а, даден законодателен процес, той да отнеме дълго време. Относно Рефит и подхода за преразглеждане на действащото законодателство, мисля, че бихме могли да възприемем един по-нов модел, който да включва основните принципи за закрива на потребителите. Ще предложим това на онлайн търговците, които да използват един типов договор, като по този а, начин потребителят ще може да е спокоен, че има известно ниво на правна сигурност, ако се използва съответния типов договор. Потребителя може да е спокоен, че някои основни правила ще бъдат спазени. Това е незаконодателно решение, което ще издисква до, изисква извинете, доста а, информационни кампании, но ако законодателният процес отнеме много време, ще трябва да възприемем този метод. Така смятаме да се справим с трудностите. Надявам се, че търговците ще разберат, че това им дава предимство – тъй като по този начин ще спечелят доверието на потребителите не само в една държава, но и в 28-те държави членки. Нека да погледна дали имаше и други въпроси в този дух. Зная, че не разполагам с много време, госпожо председател. Нелоялна конкуренция, уязвимост на потребителите, в частност децата. Да. Обсе, обсъждаме нивото на закрила, от което се нуждаят раз, различните категории потребители. Ще помислим и ще предприемем конкретни действия. Предполагам, че в този конкретен случай ще има информационни кампании, кампании за повишаване на осведомеността. за роуминга не трябва да има платен роуминг. Това би трябвало да се прилага в един идеален свят. Защитата на данните. Мисля, че нещата вървят добре в съвета, имайки предвид това, което се случи на последното заседание. Не само ние очакваме нови правила за защита на данните, това е част от целия законодателен пакет и е в интерес на всички, тъй като желаем да спечелим доверието на хората. Очакваме решението по този въпрос и в рамките на ТПТИ и по отношение на сигурността, която също е в моя ресор. На въпроса за жените. Радвам се, че жените се възползват от възможностите на електронната търговия. Чешката република е държавата, която познавам най-добре и трябва да ви кажа, че в навечерието на кризата 80% от малките и средни предприятия бяха печеливши. 80% от тези новосъздадени предприятия бяха ръководени от жени, което показва, че те се възползват от възможностите. за ТПТИ. Очакваме най-високите стандарти. Не мога да ви дам конкретен въпрос, но както знаете, аз съм политик и ще прескоча този въпрос. Не защото не желая да отговоря, а защото трябва да се доосведомя с конкретните факти и цифри. Но по отношение на прозрачността на преговорите, повярвайте ми, госпожа Малмстром е наясно, че ТПТИ не може да се договаря при закрити врата. Това би изглеждало странно и няма да помогне на никого. Всички знаят колко неудовлетворени са хората по отношение на ТПТ и така, че ще има откритост. Аз не участвам в екипа, преговорния екип, но а, колегите винаги се допитват до мен, когато обсъждат въпроси, свързани с закрилата на потребителите. На въпроса за териториалността на авторските права, въпроса на госпожа Розер, това не попада в обхвата на единния цифров пазар. електронната търговия, цифровия пазар са много важни стълбове, но не мога да отговоря на вашия въпрос, защото не знае как да отговоря. Трудно ми е да завърша изказването си с изречението не зная, но наистина очаквам да продължим съвместната си работа. Благодаря ви за всички вдъхновителни идеи, които ми дадохте за напред. Следващата точка от дневния ред е размяна на мнение относно постановището по ЕФСИ. Пескал. може би ако седнете, госпожи, нещата ще бъдат по-добри. Благодаря, Вики, че ми даваш думата и че така ми разчисти пейзажа. Така ще се опитам по-скоро да слушам, отколкото да израза становище. Вече обменихме мнение с, с докладчиците в Сянка по ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции и като цяло позициите ни са доста сходни и би, би трябвало да постигнем споразумение, което наистина да бъде много консенсуално. С няколко думи мога да кажа следното. Ние и мисля, че всички споделяме това мнение. Считаме, че има нужда от инвестиции в Европа, но тези инвестиции не трябва да бъдат извършвани безцелно и неструктурирано. А, че от една страна имаме е, програмата Хоризонт 2020 и от друга страна FC трябва да отговаря на всички правила и цели на Европейския съюз. В точка 1.1 точка 1, 1, цяло, 1, 1, включвам и микропредприятията, за да разширя обхвата на а, становището. А мисля, че малки, когато говорим за малки и средни предприятия, трябва да подразбираме а, тези, които, са под 1000, които имат под 1500 работници. В началото те беха 3000 това, това че включваме и наблягаме на е, малки и средни предприятия с под 1500 е, работници но означава, че другите не могат да поискат финансиране, но е, просто бихме искали да подчертаеме, че става дума за този вид предприятия, защото тези са всъщност онези, които съгласно правилата на Европейския съюз имат право на държавна помощ. Така че с това отговарям на НП, който попита защо 1500, а не 3000. В точка 5.2 завършването на единния пазар, развитието на единния цифров пазар, обществените обслуги. Разбира се, тези проекти трябва да имат за цел разгръщането на обществени е, услуги и устойчивото развитие, устойчив транспорт, въобще всичко устойчиво а, да, да имат екологически последици, да имат, да имат да бъдат екологосообразни, да имат да насърчават заетостта, да се спазват социалните и екологични критерии. Това повтарям го. Така, така че съм много кратък, тъй като закъсняваме. Искам само да ви припомня сроковете. Утре ще се срещнем с докладчиците в сянка за разглеждане на компромисите, а ще гласуваме е, идната, идния вторник, така че нещата ще трябва да върват доста бързо и се надявам, че наистина ще постигнем компромиси в най-скоро време. Ева Пълнова. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика и от името на нашия докладчик в Сянка бих приветствам предложението на комисията за насърчаване на инвестиции и достъп до финанси за малки и средни предприятия. Те наистина играят ключова роля за европейската економика и създават работни места. Затова те трябва да бъдат основните бенефициенти на а, инвестиционните проекти. Вие също така им внасят изменения в член 5.2 а, относно критериите, устойчивостта н, НП, НП би искал да се спомене развитието на единния пазар, на единния цифр, цифров пазар и за увеличаване на производствения капацитет на Европа и на нейната конкурентоспособност. Още веднъж, разбира се, позоваването на и, и единния цифров пазар и цифровата инфраструктура е важно, създаване връзки и между в единния цифров пазар е много важно и за младите и по-възрастните хора, особено когато имаме предвид, че целиме едно общество, позоваващо, почиващо на познания и включващо по този начин ще има и допълнителна възможност за създаване на работни места, но трябва да се предвиди и допълнителна гъвкавост, за да могат проекти да бъдат осъществявани и в други не цитирани ресори. Трябва също така да предвидиме необходимите инструменти и също обаче да има едно балансирано разпределение на проектите е, географска. Нека не забравяме обаче, че недостатъчното развитие на пазарите в някои държави членки може би няма да ще ги възпре или ще възпрепятства от участието в равноправно в кандидатстването. Затова е необходимо да им, на тези страни да се осигури необходимата експертиза. Много добри предложения бяха внесени и от други политически групи, които ще подкрепиме, но но не можем да подкрепим изменения, които целът осложняване на целия процес за взимане на решение и политизиране на този процес. Също така член 18 и 19, тъй като там не, не, се, не се по, не се казват какви биха били альтернативните източници на, на финансиране. Нека не забравяме, че инвеститорите искат да има предвидимост и правна сигурност. Така, това са всъщност проблемите, на които искаше да наблегне е, докладчицка в сянка. Grazie Presidente. Sostituisco il collega Danti che è in viaggio verso, verso Панама. Благодаря ви. Аз замествам нашия докладчик в Сянка, който е на работно посещение в Панама. И съм убеден, че ще вземе с темата след като се завърне. Бих искал само да потвърдя позицията на групата на социалистите. Както знаете, ние много настоявахме за този инвестиционен план, тъй като бъдещето на Европа и на национално равнище, и на европейско равнище зависи от основяването на економиките. Затова да имаме нещо от тези инвестиции, но преди всичко трябва да направим много добър подбор на проектите, в които ще се инвестира. За целта трябва фондът да стане оперативен възможно най-скоро. Не можем да си позволим да губим дори и минута повече. В някои региони има много сериозно влушаване на качеството на живот на милиони ни граждани. Ето защо трябва да действаме възможно най-бързо, за да изградим една структура, която да бъде достатъчно гъвкава, т.е. да не е прекалено обременена с излишна бюрокрация. И по този начин ще може възможно най-бързо да се възползваме от новата стратегия. Трябва също така много внимателно да разгледаме положението в най-тежко засегнатите от кризата региони. Те трябва, според мен, да се смятат за приоритетни. Не бива да гледаме на Европа като едно цяло, сякаш няма никакви разлики между регионите. Напротив, има такива и смятам, че трябва да им обърнем внимание. Трябва също така да се съсредоточим и върху отрастите с най-голям потенциал. Някои дейности са особено иновативни и ако се насочим към насърчаване на тези отрасли, това ще има незабавно въздействие върху заването на богатство и на работни места. И ще се възстанови економиката на Европа, в частност производството. Това е основната. Това, това беше, бяха основните теми, засегнати в а, дискусията ни с а, докладчика. Много му благодаря свършеното от него и през заседанията с останалите докладчици в сянки от тук нататък ще трябва по-внимателно да разгледаме въпроса за таваните Смятам, че таванът от 3000 служители в дадено предприятие трябва да бъде свален до 1500 служители. Ние не страдаме от идеологически предупреждения, просто търсим най-ефикасното решение, за да се съсредоточим наистина върху малките и средни предприятия едно предприятие с 3000 служители не може да се смята за средно предприятие. Това е голямо предприятие. И в какви предприятия ще се инвестира, ще има значение за предприемаческата тъкан на съответните региони. И трябва да гарантираме, че нито един, нито един регион в Европа не се смята за изолиран или забравен от нашите мерки на европейско равнище. Има и други много важни за нашата група елементи. Така, например, трябва много внимателно да определим най-инновативните отрасли. Трябва също така да разгледаме отраслите, с най-голям потенциал за публичните и частни инвестиции. Публичните инвестиции също са много важни, именно те би трябвало да привлекат частните инвестиции. Бяха направени различни прогнози в предложение на Европейската комисия, някои от тях според мен са преувеличени. Ако вярвате в предвидените проповедите инвестиции в частния сектор, съм че те са доста невероятни. Също така се пред, пренебрегват според мен някои економически отрасли, които могат да имат по-добра рентабилност и с по-добро намиране на баланс между обществени и частни инвестиции може по-ефективно да действаме. Още веднъж благодаря на докладчика и потвърждавам нашата готовност да работим съвместно с него за намиране на възможно най-доброто и всеобхватно решение. Много благодаря на много благодаря. Аз съм докладчик в сянка на групата на ЕКРА. Благодаря на докладчика за целенасоченият характер на доклада му, за който гарантираме, че гласът на имко ще се чуе. Това беше много чувствителен въпрос, когато разглеждахме правомощията на отделните парламентарни комисии. Стана ясно, например, че комисията по транспорт ще има своя принос, защото се споменава транспорта, че комисията по култура ще се взема за постите, които пряко засягат културата. Но правомощията по отношение на вътрешния пазар и защита на потребителите често са по-всеобхватни и правомощи, които ни бяха предоставени, са конкретно върху член 5 алинея 2 и по член 1 относно определянето на целите и амбициите на самия фонд в член 1. А когато започнем да говорим за останалите членове, по които нямаме правомощия, малко започвам да се притеснявам. Да, някои предложения да са, са много добронамерени, но има опасност те да подгонят общото ни послание. Държа да благодаря на докладчика за това, че много ясно заявява в първото си изменение, че самият фонд за стратегически инвестиции трябва да спазва правилата за вътрешният пазар, че не бива да излиза извън рамката на вътрешния пазар. Затова има такива единни правила и затова много ясно са определени изключенията. Благодаря ви, че го уточнявате в изменението си, за да се гарантира, че всякакъв вид помощи се отпускат по недискриминационен начин. Всъщност всякакъв вид средства се отпускат по недискриминационен начин. Благодаря ви също така, че разглеждате случая, в който средствата идват от други части на европейския бюджет и сравняваме сравними величини, т.е. че не се предвиждат изтегляне от пера, по които очевидно не могат да се заменят със средства от други. че инвестициите действително ще са възможно най-близо до пазара. Благодаря ви за измененията ви в тази насока. Важно е да сме сигурни, че фондът ще бъде временно решение, но и временно решение, което дава добри резултати. Това трябва да бъде фонд за стратегически инвестиции, с който да се помогнат на ново появилите се предприятия, в които трябва да се инвестира в които наистина намаляха толкова много по време на кризата. И нашата група къде иска да гарантираме, че този фонд няма да подрони самият механизъм за за стабилност и многодишна финансова рамка като такава, а че ще финансира допълнителни проекти извън рамката финансирана от МФР. За това е важно стратегическия фонд да е недискриминационен и подборът на проектите да се извършва по независим начин от специалисти. Всяко политизиране на фонда може да всъщност да пробъди инвеститорите, които се стремим да привлечем. Затова подкрепям всички изменения, които твърдят, че проектите трябва да се избират по економически съображения. Има други програми, които са начини към подкрепа на проекти, които не могат да докажат своята економическа надежност. Важно също така да предоставим на инвеститорите необходимото им доверие и за целта те трябва да са сигурни, че самата инвестиция е правдоподобна. А, някои от изменените предлагани от колегите по този доклад и по други текстове, е много ограничена част от средствата да имат от дипът от самият бюджет на Европейския съюз. И така има опасност самият фонд за инвестиции да остане недостатъчно добре финансиран, който по този начин ще се подрони на държността на целият инструмент, който според мен не е правилният път напред. Ако искаме фонда да функционира, трябва да сме наясно, че средствата за него трябва да дойдат от някаква част на бюджета на Европейския съюз. Моето предложение беше малко да нюансираме това предложение. Тоест, ако средствата трябва да дойде от бюджета за научно-изследователска дейност, тогава не трябва да идва от фундаменталните науки, а от, първо, от първоначалните етапи на изследователската дейност, където вече започва да се появява и частен капитал. Разбира се, искаме се повече средства да се насочват към научно-развойна дейност, искаме повече средства за инвестиции, повече средства за изграждане на инфраструктурата, необходима за единния цифров пазар. И това може да се случи чрез леверича на стратегическия фонд, но за това трябва да сравняваме с сравними величини. Още веднъж благодаря на докладчика за това, че са и ще надявам от тук нататък да ни те да оставаме целенасочени в измененията си. Не защото измененията ми по себе си са недобри, а защото измененията трябва да са целенасочени. Благодаря ви. Тони е следващият ни орато, Благодаря на докладчика. Фонда може да подобри средата за инвестиции, но трябва да гарантираме, че има нов свеж капитал? Това е същественият въпрос към момента. Не виждам много нови свежи средства. Говори се за високо равнище на леверидж, много добре, но мога да ви уверя, че частните инвеститори няма да се обърнат към този фонд само заради високото равнище на леверидж. Те искат да има структурни реформи. Така че ако искаме да насречим държавите членки да осъществят структурни реформи или поне да възнаградим държавите, които вече са поели ангажимента или са започнали реформите, а някои държави членки вече са го направили, то би трябвало те да имат приоритет в достъпа до тези инвестиции. Няма смисъл да инвестираме там, където смисъл няма. Трябва да насъчаваме прогресивните държави членки, които постигат напредък и колкото по-тясно вързем инвестициите с структурни реформи, толкова повече частен капитал ще привлечем. Всички ще спечелят от а, този подход. В проекто измененията си, в рамките на правомощията на комисията ОМКИ, и, а, имко, извинете, се съотношавам най-вече върху членове първи и пети, но имам и сериозни съображения относно управлението на фонда. Много е важно да се гарантира независимост на процеса на вземане на решение. Имаме нужда от независим управителен съвет и консултативен съвет. Много е важно как ще функционира самия фонд. Защото ако постигнем целта за набиране на първоначални инвестиции, ще ни трябва много стабилен консултативен съвет. Защото пазарите са недоверчиви. Имаме нужда от специалисти в областта на инвестициите тук. И ако успеем да ги привлечем, според мен фонда може и да проработи. Моите инвестиции целят да гарантират, че Европейският парламент и съвета, като са законодатели, ще направят оценка на споразуменията, подписани между Европейският Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка преди да влязат в сила. Проекта, който банката предлага, трябва да са с, с по-висок риск. И трябва отново да проявим бдителността. Какво се разбира под по-висок риск, защото по-високи риск обикновено е свързан с по-висока печалба. Ако говорим, ако говорим за по-висок риск, почастите инвеститорите ще очакват печал под над 10%. А много се говори за по-висок риск в покрай този фонд. Така че пак казвам, имайте предвид, че частните инвеститори в собствен капитал ще очакват много по-висока възвръщаемост. Европейския фонд за стратегически инвестиции също така трябва да насърчава интеграцията на енергийните пазари, които трябва да са основните ни приоритети и трябва да се включи в приложното поле на фонда. И всички мерки за насъщаване на това отношение са добре дошли. Ако успеем да постигнем синхронизация на вътрешния пазар, на цифровия пазар, това разбира се също е добре дошло. Това са инвестиции, които биха били смислени. Това са основните ми коментари. С удоволствие ще продължим разискванията с докладчика в докладчици в сянка утре. от има Денис не мога. Благодаря ви, госпожо председател. И аз благодаря за това, което казахте преди малко. Две неща искам да кажа във връзка с днесните от мен изменения. Не съм се опитвала да провокирам някакъв дебат по същество за това дали е на лице добър инструмент или не. Комисията казва, че държавите членки не могат вече да го правят заради политиката на строги економии, но ако имаме Европейски фонд, тогава правилата за политиката на економии вече не се прилага. И възниква въпроса защо а, не може да се извадят от бюджетния дефицит и съответните държавни инвестиции, ако следваме същата логика. Е, внесъл съм изменения в е, това отношение, защото смятам, че трябва да се съсредоточим. И на следващо място, нещо, което не е упоменато тук, аз съм докладчик в Сянка и в Комисията по бюджета. Получихме изключително критичен доклад от Сметната палата. Не може сега да финансираме частния риск с публични пари, при положение, че печалбата ще отиде в частния сектор. А ако няма печалба, ще има загуба за публичния сектор, т.е. ние ще трябва да платим да накоплаците. Затова всичко е свързано с този механизъм. И в Комисията по бюджетен контрол ще разгледаме темата. Сега тук не съм внесъл изменения, но просто исках да ви кажа, че има много нерешени въпроси, които са релевантни, но които не разглеждаме тук в становището. Нещо, което упоменаха и другите. Харесва ми подхода за малките и средни предприятия на НЕП. Малките и средни предприятия трябва да бъдат основните бенефициенти на инвестиционния план Надявам се, че това може да бъде изречно казано. Много от тези аспекти попадат в нашите правомощия. На следващо място прозрачността. Както АОДЕ, така и от различните правителства се говореше за прозрачността. Същото се отнася и за Европейската инвестиционна банка. Трябва да се постави акцента върху прозрачността, трябва да има възвръщаемост на средствата, не може да се финансират проекти, които по един или друг начин имат някакви слабости. Просто в момента преценката се прави в много комисии, а пък според мен трябва да бъде по-целенасочен процеса. И накрая бях обезпокоен от факта, че имен, че парите ще дойдат именно от фонда за иновации. Аз съм повече или по-малко съгласен с твоя подход, Вики. Да, някакси трябва да нагласим нещата, защото ако не успеем, ще загубим от към новаторство. Благодаря. Някой друг иска ли думата, пита председателката? Госпожа Калас, заповядайте. Благодаря ви. И искам да подкрепя казаното от колегата а, преди малко. Смятам, че Европейския фонд за стратегически инвестиции ще бъде голям потенциал за привличане на частни инвестиции и проекти за инфраструктура. Смятам, че има много проекти, които имат, носят рискове в дългосрочен план и трябва да се привлекат финансови средства, но те все пак са економически надежни. Например, широколентовия интернет е добър пример в това отношение. Важно е също така Европейския фонд за стратегически инвестиции да се насочи към стратегически инвестиции. Както каза и Антонис, във връзка с комитета. Необходимо е да се изработят съответните правила във връзка с прозрачността, отчетността и конфликта на интереси. Всички, които заседават в този комитет, трябва да заслужат доверието на инвеститорите. И не на последно място, но в създадените предприятия – специфичното финансиране на новите компании трябва да включва различни видове финансиране, които да покрият различните етапи на развитие на тези предприятия. Същевременно трябва да насърчим и промяна на менталитета, начина по който определяме успеха и поемането на риска а, понякога новосъздадените предприятия може да се провалят няколко пъти преди да успеят, но те просто не трябва да се отказват, трябва да продължават. Това не е казано в доклада, но ми се струва, че трябва да го имаме предвид. Благодаря. Председателката. Виждам, че Европейската комисия не слуша внимателно. Искате ли думата за една минута преди да я дам на докладчика? Да, благодаря, госпожо председател. За съжаление, един от коментарите, които исках да направя, вече бе направен. Благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка а, за работата им. Да, ние слушахме внимателно. Имаше различия между парламентарните групи, доколкото чуваме, но това, което е от съществено значение за нас е следното. Първо, Както споменах колегата от социалистите и демократите, важно е всички ние да сме на едно мнение, а именно, че спешно се нуждаем от инвестиции. Има и спешна нужда от работни места в Европейския съюз като цяло. Затова трябва да предприемем действия бързо – Ето защо тази инициатива, това законодателно предложение за Европейски фонд за стратегически инвестиции бе направено с една основна цел да се създадат 50 е, е, милиарда нови инвестиции през следващите години и те от своя страна да доведат до създаването на съответния брой работни места. Всичко това трябва да се случи колкото се може по-бързо, защото всяка година, която пропускаме, е, всъщност е провал за нас. всеки дълъг законодателен процес, както и всеки дълъг период на прилагане на съответния законодателен акт, трябва да бъде избегнат. Затова сме предложили изключително рационална процедура. Структурата за взимане на решение в рамките на тази на това предложение също изключително ясна. А, а, да побързам, така ли? Добре, съвсем накратко. Трябва да сме бързи и гъвкави. за да може да мобилизираме максимално частен капитал, както и капитал от Европейската инвестиционна банка. Затова не искаме да има някакви тежки процедури при прилагането на директивата. Имайки предвид, че тук боравим с публични средства, ще има и съответните ограничения. Ограничения от гледна точка на европейските политики и от гледна точка на допълняемостта – не трябва да се пилеят пари и да се дават за проекти, които така или иначе са ще ли да се реализират. Селекцията, подбора на ам, проекти също трябва да се извършва бързо. И съвсем накратко, накрая, бих искал да отговоря на въпроса откъде ще дойдат парите. Важно е да кажем, че разбираме значението на намаляването на броя на проектите. Може да видите и нашето обяснителния меморандум към законодателния проект и ще видите, че точно това целим. Има много програми по смисъл на Хоризонт 2020, които са съвсем за които няма толкова голямо значение а, разпределението, 1,7% за разлика от други проекти, които са по-тясно свързани с пазара. И с това ще приключа. Благодаря. Паскал. Благодаря, Вики. За мен беше удоволствие да изготвя този доклад в ИМКО. Радвам се, че не трябваше да го правя в рамките на друга парламентарна комисия. Хубаво е, че решихме работата да се съсредоточи основно в нашата парламентарна комисия. Господин Де Йонг зададе въпрос във връзка с естеството на инвестициите и с политиката на строги економии. А, да, това са проблеми, които обсъждаме от дълго време, но бих искал да кажа, че Свършихме изключително добра работа, тъй като се опитваме едновременно да съхраним и пазара, и малките и средни предприятия, и председателката заяви колко е важно да не забравяме това. Мисля, че 26 или 27 милиона безработни в Европейския съюз и малките и средни предприятия, които се опитват да скълъпят бюджета си всяка година, много добре осъзнават. И ако с нещо можем да допринесем за подобряването на нещата, още по-хубаво. Thank you. Благодаря ви, казва председателката. Нямаме въпроси по точка разни. Благодаря на всички. Следващото ни заседание е във вторник ли, понеделник ли? 24 uh, на 24 март в 3 часа. Благодаря на всички. Сега преминаваме към заседанието на координатора.